All Right, good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Welcome to our Foreign Affairs Committee meeting. Добър ден, колеги! Добър ден, госпожи и господа! Добре дошли на заседанието на Комисията по външни работи. Закъсняваме с 15 минути, затова нека по-добре започнем. Точка първа – приемане на дневния ред. Точка 6 от днешния дневен ред за следващата МФР е ще бъде разгледана преди точка 5 за Сирия. Ако няма възражения, дневният ред ще се счита за прият с това изменение. Преминаваме към точка 2. Съобщения на председателя. Към момента на изготвянето на дневния ред не е имало такива. Няма съобщения от ваша страна. Точка 3. Одобрение на протоколите от миналите ни заседания. Едно е то, състояло се на 14 септември тази година. Няма бележки по протокола. Точка четвърта. Отчет за командировката на комисията ни в Общото събрание на ООН на 30 и 31 октомври тази година и командировката на Комисията по външни работи и под Комисията по сигурност и отбрана във Вашингтон и Норфолк от 31 октомври до 3 ноември. Командировката в Общото събрание на ООН се състоя, както всяка година, съвместно с подкомисията по правата на човека. Посещението във Вашингтон и Норфолк се състоя съвместно с подкомисията по сигурност и отбрана. В ООН се съсредоточихме върху мира, сигурността, превенцията на конфликти, правата на човека, миграцията и климатичните промени. Разговаряхме с председателя, генералния секретар, извинете, на ООН Антонио Гутереш, новия председател на Общото събрание господин Лайчак, заместник секретарите по политическите въпроси и на отдела за миротворчески операции, както и на програмата за развитие на ООН. Използвахме повода да подчертаем пред господин Готереш пълната подкрепа на Европейския съюз за реформите в ООН с цел подсилване на позицията им. Поканихме новия председател на Общото събрание Мирослав Лайчев да участва в едно от заседанията на нашата комисия през първата половина на 2018. Посещенията във Вашингтон и Норфолк също бяха ползотворни. В Норфолк посетихме трансформацията на НАТО за команден съюз. Проведохме ползотворни разисквания за изпълнението на споразумението ЕСА НАТО, хибридните заплахи, киберсигурността и ред други въпроси. Посетихме също така и военноморската база на американския военен флот. В Вашингтон се срещнахме с наши колеги в Конгреса. Говорихме за Иран след неотдавнашното разсекретяване на общия всеобхватен план за действие. Посетихме също така Пентагона, Националния съвет за сигурност и Държавния департамент. Разговаряхме с представители на мозъчни тръстове по въпроси на сътрудничеството за сигурност между САЩ и Европа, както и на Западните Балкани. Това бе всичко от моя страна за посещенията ни. Сега ще дам думата на участвалите в делегациите. Първата, първи ще се изкаже господин Панцери. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с вас. За това, че поне Що се отнася до частта, по която работи под Комисията по правата на човека, проведохме много значими и полезни срещи. Установихме задоволително сътрудничество, което ни даде възможност да обсъдим в подробности редица важни въпроси от иммиграцията до правата на човек. Както изтъкнахте и вие самият, много от тези срещи бяха посветени на реформирането на ООН. Най-вече на реорганизирането на вътрешните структури на организацията – на функционирането и така, че тя да може да провежда по-широко обхватни политики, които да имат и осезаем ефект за гражданите. Целта на тази реформа е да се преодолеят недостатъците във функционирането на ООН. А, що се отнася до върховния представител, проведохме ползотворна среща Една от констатациите от разискванията бе, че трите стълба на функционирането на ООН са развитието, политиките насочени към мира и правата на човека. Ние зададохме въпрос за това в какъв размер е финансирането на третия стълб. Отговорът бе 3% Вижда се, че не му се отдава особено приоритетно значение, като се има предвид мащабът на дейностите, които се очаква ООН да извършва в тази област. Така че е ясно и за двете страни, че трябва да се инвестира повече в тази област. И двете страни, споразумяхме се за това, могат да си взаимодействат с течение на времето с цел подписването на протокол между нашата комисия и секретарията по правата на човека на ООН. Тази идея за двустранен протокол е много важна според мен. Тя може да изгради основите на една програма за работа в областта на правата на човека по света. Така ще можем да наложим и европейската гледна точка. Добро бе взаимодействието и между двете ни парламентарни комисии. Посещението ще е много полезно за бъдещата ни работа в подкомисията по правата на човек. Сега ще се изкажат колеги от отделни политически групи. Господин Галер. Един момент, господин Галер. Първо да говорим за Нью Йорк, може би и след това за Вашингтон. Така би било по-добре. Съжалявам кой иска да се изкаже за посещението в Нью Йорк? Ойген Фройд. Съвсем накратко. Мисля, че посещението бе много ползотворно. Особено бях впечатлен от разискванията, които проведохме с Джефри Фелтман, заместник секретар по политическите въпроси Засегнахме почти всички теми, по които работим ние тук, от Украина до Сирия и Либия. Не искам да цитирам господин Фелтман, само ще обобщя онова, което каза. Той е много по-оптимистично настроен от нас във връзка с Либия. Що се отнася до Балканите, Босна и Херцеговина, според него, представляват най-сериозният проблем в този регион. Ние сме на същото мнение. Има още много какво да се направи и в Украина, най-вече като се имат предвид неодавнашните промени – по-точно предложението на Русия да се допуснат на територията на страната мироопазващи структури. Не се знае дали обаче наистина ще се стигне до това. А, що се отнася до Йемен, интересно бе онова, което каза господин Фелтман, именно, че Саудитска Арабия проявява интерес към прекратяването на военния конфликт. Ние сме на противоположно мнение – но може би господин Фелтман разполага с по-различна информация. Това е обобщение на най-интересните според мен моменти от разискванията. Много полезна бе и срещата с генералния секретар. Вие изтъкнахте, че за него Европейският съюз е най-важният фактор в разпокъсания свят, в който живеем – и че Европейският съюз е най-значимият гарант за стабилност в момента. Благодаря на Ойген Фройнд и Олайнен също за посещението в Нью Йорк. Благодаря, господин председател. Ще продължа там, където приключи Ойген Фройнд. По време на посещението в Нью Йорк стана ясно колко е важен Европейският съюз за ООН. Най-вече в момент, в който се отежнява несигурното положение поради смяната на администрацията в САЩ и поради съкръщаването на финансирането. ООН се нуждае от помощ и подкрепа. Добре е, че Европейският съюз е сред основните източници на помощ за ООН. В редица разговори установихме, че се засилва позицията на Китай в ООН Китай съумява по-добре да се организира по време на мироопазващите мисии, както и в финансово отношение. Това при всички положения трябва да се приветства. ООН се нуждае не само от подкрепа, но и от реформиране. Бе проведен обяд, в който участваха трима служители, отговарящи за реформирането на ООН. На този обяд останах с впечатлението, че в ОНЕ никой на никого не се доверява, независимо от съответното ниво в иерархията. Повсеместно е недоверието в ОНЕ, поради което има проблеми на вътрешно ниво. Генералният секретар иска да се справи с тях. Затова излезе с предложенията си за реформа. Можем само да му пожелаем успех с тази реформа в ООН са се сформирали блокове, които яростно се съпротивляват един на друг, когато става дума за преговори и промени. Генералният секретар може само да се надява посланието му да достигне до държавите членки на ООН. ООН не може да продължава в същия дух през идните 10-15 години. Намалява способността на организацията за уреждането на конфликти, и за започването на работа по нови програми. По въпроса за новите програми. Впечатляващи бяха разискванията с директора на програмата за развитие на ООН, Ахим Штайнер. Това е един много добър специалист, когато познавам от е, екологичните програми на ООН. Той има много ясна представа за това как може ефективно да се работи в областта на развитието в Африка и други държави в условията на съкратено финансиране. ООН не може да се справи с всичко. Дори отчасти може да се справя вече с все по-малко проблеми, поради което трябва да има по-активно участие от страна на действащите лица в отделните региони. Господин Штайнер, например, по отношение на региона Сахел упомена Европейския съюз и Африканския съюз като основни фактори за справянето с проблемите там – 2018 година ще е годината на ООН. Пет държави членки са в съвета за сигурност. Безпредседентна ситуация. Затова през 2018 година трябва да видим какво можем да направим и ние, за да бъде тази година успешна за ООН. Има ли други желащи да се изкажат за Нью Йорк? Господин Шолц, за посещението в Нью Йорк ли имате думата? Благодаря, господин председател. Много благодаря на колегите за кратките им отчети. Посещението показа, че следим отблизо случващото се в ООН. Е. Този път нямахме възможност да участваме. Затова имам два въпроса. Говорихте за необходимостта от реформи, за необходимостта от реформиране на цялата система. Ако не се стигне до структурни промени в действията на международната общност в световен мащаб, то при всички положения в бъдеще ще имаме проблеми в областта на международната политика. От това проистича и моят въпрос, а именно как може в държавите членки да се установят по-силни, по-демократични структури на ниво парламенти и на ниво гражданско общество. Какви са нашите възможности за намеса в тази посока, за да се постигне напредък по реформирането на ООН. В противен случай всяка година ще установяваме едно и също и няма да постигаме никакъв напредък. Вторият ми въпрос – доколко проблемът с бежанците, който особено остро строи пред Европейският съюз, изигра някаква роля по време на разискванията ви в Нью Йорк. Има ли други желаящи да зададат въпроси и да вземат отношение по посещението в Нью Йорк? Няма. Нека с това приключим по тази точка. По първия въпрос на господин Шолт с позицията на Европейския съюз, жалко е, че нашият докладчик по въпроса Андрей Ковачев в момента не е тук. В последния си доклад, заедно с докладчиците в Сянка, той изложи конкретните наши предложения за реформирането на ООН. По втория ви въпрос, политиката в областта на миграцията, в почти всички наши разговори, тази политика бе в центъра на вниманието, най-вече по време на разговора с Ахинштайнер, по който взе отношение вече Йолайнен. Искате ли да кажете нещо за демократизирането на ОНЕ? Господин Лайнен. ОНЕ е втренчена в себе си. Реформирането на ОНЕ е въпрос, около който постоянно кръжат структурите на ООН. Става дума за реформиране на вътрешните структури на организацията. Но господин Шолц каза, че може да се стигне до нова динамика, ако има намеса отвън. По време на посещението ни в Нью Йорк установих колко тежка е задачата свързана с реформирането на ООН. Но според мен световната общественост гражданските общества, както и гражданите по линия на парламентите могат да отделят повече внимание на ООН. Няма друга подобна организация. Каквито и да са проблемите на ООН, това е единствена по рода си организация. Никой и нищо не може да я замени. Мисля, че нашите две парламентарни комисии по външни работи и подкомисията по правата на човека активно работят вече. Могат да се включат и други действащи лица. Предстои отбелязването на 75-та годишнина от учредяването на ООН. Успехът на действията на Антонио Готереш изцяло зависи от успеха на първия му пакет от реформи. Ако той се овенчае с успех, може да се предложи и втори пакет по другите аспекти, за които говори господин Шолц. Още в самото начало казах, че отправихме към председателя на 72-то общо събрание на ООН Мирослав Лайчак покана да участва в наше заседание през първата половина на 2018 година. Тогава ще имаме възможност да обсъдим с него тези въпроси. А както каза и господин Йолайнен, сега Европейският съюз има рядка порода си възможност, тъй като от нашите редици ще са петима от общо 15 членове на на а, съвета за сигурност на ООН от нашите редици и генералният секретар, както и председателят на Общото събрание на ООН. Затова и Антонио Готереш каза, че ние сме сред важните му съюзници за провеждането на важните реформи в ООН. Господин Фройнт, господин Шолц каза нещо за проблема с бежанците. Почти по време на всички наши срещи говорихме по този въпрос. Особен акцент върху него бе поставен по време на срещата с настоящия председател на Общото събрание на ООН. Той каза, че оценката, която ще бъде дадена на дейността ни, ще зависи от това доколко ще можем да овладеем този проблем. Не използва формулировката да се справим с проблема, а да го овладеем, което според мен бе показателно. Става дума за овладяването на проблем, който много силно засяга всички ни. Той също каза, че провалът не е альтернатива. Не можем да си позволим провал. Мисля, че това е ясно за всички ни. Преминаваме към посещението във Вашингтон. Михаил Галер от името на НП. Благодаря. Какво мога да кажа за това посещение? Не разговаряхме с върха в иерархията, поради което и посещението ни беше много ползотворно и конструктивно. По повечето теми установихме, че имаме пресечни точки с другата страна. Що се отнася до Иран, заявихме много ясно спрямо Пентагона, Държавния департамент, двете камери на Конгреса и Националния съвет за сигурност, че очакваме от САЩ да продължат да спазват споразумението за ядрената програма на Иран. А по останалите въпроси, които не са уредени в споразумението, като например правата на човека в Иран, влиянието, което страната оказва в региона, включително и върху Йемен, продължава да има спорове. По тези въпроси ще трябва да продължим диалога и преговорите с Иран. От срещата ни с републиканците останах с впечатлението, че те не са на 100% против това споразумение. Според тях то просто не е добро. Бе изтъкнат и още един аргумент, а именно, че е по-добре да действа едно такова споразумение. Да се използва то като възможност за контрол. Установих и още нещо положително. Всички, с които разговаряхме, казаха, че ако Европейският съюз предприеме нещо в областта на сигурността и отбраната, то САЩ не просто не биха били против, а биха ни и подкрепили. Това, според мен, е нещо положително стана повече от ясно, че има пресечни точки между нас и другата страна. Ако ефективно си сътрудничим, това ще допринесе и за по-ефективното функциониране на НАТО. По въпроса за Северна Корея, останах с впечатлението, че възможностите за намиране на дипломатическо решение са в центъра на вниманието. Президентът използва много категорични формулировки и от това ще проистекат по-конкретни резултати, отколкото ако се използва езикът на демокрацията. Представителите на Пентагона казаха, че те биха били последните, които биха искали да се стигне до военен конфликт. И ако Пентагонът твърди нещо подобно, то това говори за много конструктивна нагласа от страна на САЩ. Говори за това, че се отдава предпочитание на дипломатическите решения. Благодаря, Кнот Флекенштайн. Господин председател, няма да повтарям всичко това, което каза господин Галер. Напълно съм съгласен с неговия анализ. Обсъдихме много широк диапазон от теми, най-вече в Държавния департамент. Говорихме за страните от залива, за Турция, за борбата срещу тероризма, за неразпространението на ядрени оръжия. Много добре беше подготвена американската страна, най-вече в Държавния департамент. А що се отнася до Иран, Мисля, че проявихме впечатляващо единство отвъд междупартийните граници. Единни бяха дори колегите от ЕКАРЕ и Обединената левица, когато стана дума за Иран. Не отрекохме, че има редица проблеми по отношение на Иран, по които трябва да продължим да работим. Едновременно с това обаче категорично заявихме, че не бива да се оказва отрицателно въздействие върху споразумението за ядрената програма на Иран. Републиканците реагираха по три различни начина на тази наша позиция. Някои казаха, президентът не иска да се продължи действието на това споразумение, поради което не е ясно дали в крайна сметка ще го подкрепим. Повечето обаче бяха за курса, който очертахме ние, бяха също така на мнение, че е иллюзия да смятаме, че по линията на нови допълнителни протоколи или на допълнителни преговори може да се усъвършенства настоящото споразумение. Всички, освен това, бяха на мнение, че Иран трябва реално и действително, убедително на 100% да спазва ангажиментите си по това споразумение. Искам да благодаря най-накрая на вас, господин Макалистър, както и на секретарията за добрата подготовка на посещението ни. Благодаря най-вече на секретарията, тъй като той наистина имаше много работа по подготовката. Има и още нещо за което сега само ще намекна, мисля, че трябва да го обсъдим на заседанието на бюрото в разширен състав. Много пътувания се провеждат до САЩ и в това няма нищо лошо. Трябва да установим активни, добри контакти с американската страна, но трябва по-добре да се съгласуваме и координираме помежду си. Нашето посещение бе полезно, и добре организирано. Щеше да бъде още по-ползотворно, ако бе и в по-голяма степен координирано, съгласувано с други подобни пътувания. Мисля, че трябва да обсъдим тази тема на заседанието на бюрото в разширен състав. Благодаря, колега Флекенштайн. Ще си отбележим вашето предложение. Ще обсъдим темата на следващото заседание на бюрото в разширен състав. Има ли други желаящи да се изкажат? Не. Нека тогава само ви информирам, че вчера имах възможност да разговарям с върховния представител и заместник председател на комисията госпожа Федерика Могерини. Споделих с нея впечатленията ни от посещението в САЩ. Тази седмица тя също е във Вашингтон. Ще обсъди, включително и с вице-президента Майк Пенс, въпроса за Иран. Казах и вчера, че сме останали изцяло с положително впечатление от позицията на американската страна. Тя прояви разбиране за нашата позиция. Впечатляващо бе също така и колко бяхме едини отвъд всички междупартийни граници. Не се стига често до такова единение тук в парламента. Освен това, ние сме също така критично настроени към някои области на политика в Иран – както и американците, но смятаме, че тези въпроси са извън обхвата на съвместния съобхватен план за действие. Мисля, че така добре допринесохме и за подготовката на върховния представител за посещението и в САЩ. Ойген Фройнд, не исках да останете с впечатлението, че не сме били доволни от посещението ни в Нью Йорк. Бяхме много удовлетворени от подготовката на пътуването, както и от начина по който бе проведено посещението. Удовлетворени сме и от вашето ръководство. Благодаря ви, ще предадем вашите благодарности на секретариатите и на двете парламентарни комисии. Ще предадем благодарности от името на всички участвали в командировките. Ако няма други желаящи да се изкажат, Преминаваме към точка 6, която сега ще обсъдим на мястото на точка 5. To... Колеги, сега ще обсъдим проект, установището на АФЕД за изготвяне на позицията на парламента относно многогодишната финансова рамка след 2020 година. Много важна е тази област. Ние имаме приоритети за финансовата помощ, подкрепа на външната политика на Европейския съюз – включително за разширяване и европейското съседство. Давам думата на докладчика господин Панцери. Грация, grazie Presidente. Con eh, questo progetto di parere eh, la Commissione Affari Esteri dovrà с а, е, това проектостановище Комисията по външна дейност ще може да изложи своята позиция пред комисията по бюджетите за това как трябва да изглежда многогодишната финансова рамка след 2020. Разбира се, несигурността е много съществена, не е ясно какви предизвикателства ще се изправят пред нас след 2020 как, е, доколко ще бъдат е, важни е, деклара... така, въпросите от декларацията от Рим. Затова подчертавам три момента. Необходимостта за увеличаване на средствата за дейност, външната ни дейност, т.е. общата външна политика има ключови елементи от общата европейска политика като цяло. Чу, законов, законност, върховенство на закона, човешки права, ем, справена с предизвикателства пред сигурността, природни действия, климатични промени, а да не забравяме и предизвикателствата от миграционните процеси. После необходимо е да има повече гъвкавост, така че да се, могат да се набират и допълнително средства в е, реакция на неочаквани събития, без да се поставят под въпроса дългосрочните ни цели и да се вземат средства от е, други програми. Що се отнася до доверителните фондове за Африка, за споразумението ни с Турция, тези фондове не би следвало да се захранват, като се отнемат средства от друга дейност. За тях трябва да има и постоянен контрол от страна на Европейския парламент. Е, така, документът е ограничен в обема си, затова не можех да добавям нищо повече. Очаквам измененията от групите. 23 ноември, 11 часа сутринта е срока за подаване на изменения. Благодаря. Благодаря, господин Панцери. Нека да чуем сега коментарите на докладчиците в Сянка. Кристиан Преда ми се обади днес и ме помоли да изчета неговата позиция. С удоволствие ще го направя. Господин Преда е написал следното. Първо съжалявам, че не мога да присъствам на първата дискусия за многогодишната финансова рамка. Темата е много важна, защото трябва да се чуе нашия глас. Настоящата рамка показа своите ограничения, особено за външната дейност. В светлината на кризите, с които се сблъскваме, е ясно, че няма достатъчно средства – в настоящата рамка няма и достатъчно гъвкавост. Механизм, дори механизма за гъвкавост не е достатъчно гъвкавост. Много се радвам, че докладчикът Панцери е, споделя моите схващания. Не можем е, да смятаме, че ще допринесем за решаване на кризите, ако не подкрепим политическите си амбиции с съответни финансови средства общата политика по отбрана и има много голям потенциал за добавена стойност, ако тя се извършва на европейско ниво. Така ще осигурим външна сигурност за нашите граждани, а и ще комбинираме средствата за това. Като се има предвид дискусиите за пренасочване на бюджета, в посока на политики, които дават добавена европейска стойност, мисля, че ние трябва да направим именно това. Трябва да има и правилен е, баланс между гъвкавостта и предсказуемостта, защото е, в рамките на 7 години се случват и неочаквано някои неща. Кризата с мигрантите поставя особени предизвикателства – ние нямахме последователен обаче отговор, подплатен с финансови средства. Трябва да подчертаем колко е важно да се подсили бюджета на ЕСА и да се... Ще подам съответни изменения именно в тази посока. Убеден съм, че ще си сътрудничам отлично с докладчикът и ще излезем с една силна позиция в близките преговори. Това е мнението на господин Преда. Сега госпожа Люзен Загуе. Аз ми... Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Както знаете, има много принципни различия помежду ни във връзка с посоката, в която трябва да бъде поеме общата външна политика, общата политика за сигурност и отбрана. Според нас трябва да се постави акцентът върху подпомагането на цивилното население, борбата срещу бедността и хуманитарната помощ. Външната ни политика според нас трябва да е ориентирана към борба срещу бедността, развитие и повече равенство. Предвиждат се нови програми за научно-изследователска дейност в областта на отбраната и финансиране на отбраната, които още повече ще отдалечат от Европейския съюз от една ориентирана към цивилното население, мирна политика. Господин Панцери, вие говорите за правата на човека, политиката в областта на развитието, климатичните промени. Добри са според нас тези акценти, но в частта за европейската политика на добросъседство използвате формулировката подновена. А, според нас това не е предложение за промени за поставянето на тази политика на съвършено нова основа. Има много проблеми, като нарушаване на правата на човека, въоръжени конфликти, недостатъчно развитие, които са причинени според нас от политиката на Европейския съюз на добросъседство. съседство разходите за въоръжаване и отбрана, за които е взето решение, няма да допринесат за стабилизиране на съседните на Европейския съюз държави. Дори, напротив, допълнително ще ги милитаризират. Въпреки, че принципно сме против много моменти от становището, подкрепяме точка четвърта Критично настроени сме във връзка с много аспекти, свързани с доверителните фондове на Съюза. Като цяло сме против тях, но сме за по-засилен парламентарен контрол върху тези фондове. Благодаря. Благодаря, госпожо Люсинг, Групата на СПД, господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на господин Панцели за отличната работа по проекта текста. Ние също сме убедени, че трябва да има дългосрочна визия и тя да е всеобхватна. Включително за периода след 2020 при мобилизирането на средства за непредвидени събития без да се отнемат средства от политики, с които, е, по които работим в момента. Също ни харесва идеята да се увеличи финансирането на рамката за по-добро финансиране на, евро... на инструмента за съседство. Харесва ни и предложението по четвърти параграф за доверителните фондове. Добре е да обсъдим тази тема по принцип. Харесва ни да има и е, идеята е, за фонда, за е, инструмента за бежанци за Турция. Трябва да обсъдим и да има и контрол от Европейския парламент. И накрая Близкия е, и Средния изток. Откъде идва миграцията и защо? Темата за присъединяването също коментираме своята позиция за Турция. Нееднократно сме го правили. Знаете какво се случва и сега, но е, има присъединителна помощ и за други страни, примерно за Черна гора. Там нещата върват много добре. Там така се действа принципа не само повече за повече, но по-малко за по-малко. Поздравления отново за докладчикът. Смятам, че работим много удачно. Благодаря, господин Касталдо. Още двама изказващи се от ТНП и Европа за пряка демокрация. Господин Кукан от ТНП. Благодаря. Аз приветствам проекто становището на господин Панцери. Много добър е документа, дори в настоящия си вид. И една отлична основа за един въздействащ текст. Много е важно ние ясно да очертаем нашите приоритети за следващата финансова рамка от самото начало. Затова и приветствам настояването за повече средства и за повече гъвкавост, особено за външните финансиращи инструменти по международната финансова рамка. Като се имат предвид и амбициите ни, и предизвикателствата, ще трябва много да се борим за увеличаване на средствата. Трябва да имаме и повече възможност за контрол от страна на Европейския парламент. Не е, е редно да преместваме е, настоящите съществуващи ресурси е, от едно перо в друго. По-скоро трябва да търсим ефективност в посрещане на конкретните цели с съответните инструменти, които да отразяват настоящите и бъдещи предизвикателства, както на световно ниво, така и в нашето непосредствено съседство и в страните, които ще се присъединят. Съответно, политиките ни трябва да бъдат съчетени с финансови инструменти, особено в политическите чувствителни, политически чувствителните области, европейското съседство и страните кандидати. Заповядайте, господин Карл. Външната политика на Европейския съюз не ми е така, ме оставя с неловкост много е трудно за хората в моята страна, които се произнесоха да останат в Европейския съюз и искат дори втори референдум, обаче ние сега говорим за още по-близък съюз. Тоест, нашата работа ще се оттежни от, още повече, защото реално вие говорите за една федерална Европа ние не се обръщаме към основния проблем. Примерно, е, ние сме основен вносител в бюджета в 2020. Моята страна няма да присъства в Европейския съюз и каквото и сума да платим за разделянето, тя няма да е безкрайно голяма. Така че човек трябва да си прави и сметката. Да се увеличи по някакъв начин финансирането и е, също да си е, обоздаваме амбициите, да си подредиме къщата, за да знаем какво можем да направим. Благодаря на господин Джеймс Карвер. Господин Шаф, Шофхаузер, заповядайте. Благодаря, господин председател. Няколко бележки имам. Искам да подчертая първо колко ефективна е помощта за развитие. Имах възможност да установя това от е, е, нашата политика изпълва една роля, изпълнява една роля, която други страни не могат и вече да изпълняват. Така че всичко, което отива в тази посока, особено фондов, е, средства за дългосрочни инвестиции, а също и помощ за развитие, за дейности в Африка, всичко това ще е добре. Обаче, инструмента за разширяване в един момент, когато ние самите не сме наясно къде точно се намираме в а, Европа, това е така едни изпреварващи действия, които са напълно излишни. Трябва да преосмислиме политиката си за разширяване. Затова искам ясно да сигнализирам, че ние имаме различно мнение в това отношение. Европа трябва да действа в допълнение на дейността на е, страните членки и в тяхна подкрепа. И не мисля, че е, следва да е, обмисляме под разширяване, което в момента е напълно извън контекста на реалността. Няма нужда да вървиме в посока, която напълно не отговаря на даденостите. Благодаря. Други коментари има ли? Не, както виждам, с което стигаме до графикът. 23 ноември, 11 часа е крайния срок за изменение. На 22 или 23 януари ще гласуваме в АФЕД и на 22 февруари ще се гласува в водещата комисия. Господин Панцери, и вие ли искате да коментирате? Извинявайте, не ви видях. Съвсем накратко, господин председател, с думи за в благодарност на всички изказали се. Определено смятам, че ще намерим начин да работим в хармония и да спазим и сроковете. Нека да кажем нещо на госпожа Люзин. Може би не съм се изразил достатъчно ясно, когато говорих за подновяване на споразумението това е, подновяване може да означава и е, не само нещата да си останат е, такива каквито са, но и да променят. Това се опитвах да кажа ясно. Разбира се, ако не е ясно, с удоволствие ще променя формулировката, за да бъде госпожа Льозин, удовлетворена. Благодаря. Други коментари имате ли? Очевидно не с което стигаме до следващата точка, пета, която сега се явява шеста. Заповядайте, казвам на нашия гост. Добре дошъл отново, заповядайте. Нашата е, точка сега е, е среща с господин Андрю Тейбор от е, Вашингтонския институт. Вие сте специалист по Близкия изток, работите по темата Сирия от много години. Както току-що казах, миналата седмица оглавявах две парламентарни делегации в ООН и в Вашингтон. Обсъдихме там въпроса и за Сирия, е, особено с господин Готереш. Нашата комисия следва много отблизо какво се случва в тази страна. На 22 октомври приключи окупацията на, от страна на ИДИЛ в Рака, благодарение на общите усилия на сирийските демократични форси, сили и демократичната коалиция за борба с ИДИЛ. Европейския съюз е член на тази коалиция и активно подкрепя разгромяването на ИДИЛ. Освен това работиме с страните за, в региона за борба с тероризма и по много проекти за а, преодоляване на радикализацията и сигурност на границите. А, имаше и конференция в Брюксел а, под надслов подкрепа на за бъдещето на Сирия. Там се ангажирахме с обещание за 9,4 милиарда в отговор на сирийската криза. Сега е от ключово значение да осигурим закрила на гра... цивилното население е, в административния район като е, цяло. Освен това, е, считаме, че постоянният мир в Сирия може да бъде постигнат само с национално политическо споразумение посредством под егидата на ОНЕ в е, Женева. Искаме да чуем вашето мнение за политическата ситуация и за потенциалните мнения. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на членовете на вашата комисия за отделеното време. Благодаря и на мисията на САЩ в Европейския съюз за любезната им покана. Покана да разговарям по тема, която е важна и по която Европейския съюз и САЩ имат общи интереси. Темата днес е Сирия но аз нямам никакво съмнение, че ще стане дума и изобщо за политиките в Близкия изток. Ще започна с добрата новина, нещо, което е рядко през последните години, а именно, че поражението на ИДИЛ е много по-бързо от очакваното, но за жалост окончателната победа на тази организация не е много вероятна, тъй като основният фактор, който причинява тези размирици, си остава неразрешен. Това не е толкова липсата на демокрация, колкото липсата на приобщаване, абсолютна липса на върховенство на закона – и също така в Сирия, особено в сунитските области, виждаме големи области, които демографски се разширяват дори и по време на войната. Сунитската неотстъпчивост също трябва да се спомене и борбата на иракското правителство. Лошата новина – или още една от лошите новини е свързана с факта, че ИДИЛ губи територии, но този вакуум се запълва от ирански и други милиции. Може би трябва да кажа и каква беше оценката на съветника по държавната сигурност. 80% от силите, които се борят срещу ИДИЛ в източна Сирия, това е много често едно червено петно на картата с сирийското държавно знаме, забучено в него, Те повечето са от тези ирански милиции, тъй наречения революционен корпус. Защо са там? Въпросът е много добър. Но принципно имаме недостиг на разполагаеми сили на режима на Асад. Освен това, базата на този режим е такава, че всъщност тя опразни сирийската армия. Именно за това тези ирански сили са там и те разчитат на подкрепата на руската авиация. Именно така се завзема повече територия. Разбира се, ние се водим и от своите наблюдения, както и реакциите в източна Сирия и други части на страната. Местното население в източна Сирия бяга към демократичните сили, които се подкрепят от демократичните държави. То бяга от сирийския режим. Знаем, че същевременно кюрдските сили не се приемат от източните популации в Сирия и също така в източна Сирия има нови възможности за по-сериозни усилия. Но основното е борбата с ИДИЛ, особено в северо Сирия. Там бойните действия продължават. Всъщност аз съм сигурен, че вие също сте запознати с факта, че Турция пряко се намесва в друга област – на Сирия. Може би през следващите месеци ще видим едни много по-интензивни действия от страна на Турция, като през пролета ще има разправа с опозиционните сили, както и с силите на Ал-Кайда. Накрая ще спомена и споразумението за деескалация в Югозападна Сирия. Това е добра новина, но иранските бойни единици, които са разположени там, ни карат да мислим, че споразумението няма да е много трайно. Освен това, Израел също се е намесил в конфликта. Предполагам, вие знаете, че след лятото тази година израелските военни, както и израелското правителство, изрази много сериозна загриженост за сирийската част, която е близо до израелската граница. Но споразумението за деескалация поне помогна на хуманитарните усилия там. Като казвам хуманитарни усилия, трябва да кажа, че хуманитарната ситуация е, остава ужасна. 250 хиляди са безследно изчезнали, милиони са загинали. Това е огромно бедствие. 4,8 бежанци в съседни страни, 1,8 милиона търсят убежище в Европа. Имаме и тези, които се местят между териториите владяни от Асад и териториите на опозицията. Опитите за преборване с сирийската криза зависят от Женевския процес и Женевските преговори. Целта е конституционна програма, избори и постепенен преход от режима на Асад. Едва ли е необходимо да ви обяснявам какво се случва там. Но има и един паралелен процес преговорите от Астана които се спонсорират от Турция и Иран. Тези два процеса продължават да се развиват. Целта е различните участници в конфликта да седнат на масата и да стигнат до приемливо решение. Но пътят напред е дълъг. Все пак трябва да се запитаме докъде ще доведе и каква е вашата роля. Тук ще използвам една аналогия. Струва ми се, че можем да си спомним за филма Спомени от бъдещето. Това, което имам предвид е Ирак от 90-те години, режима на Садам Хюсейн – в Багдад, кюрдите в северен Ирак и шиитските територии на юг. Те са мнозинството. Можем да си представим по този начин и една Сирия, защото тя е също толкова фрагментирана – но при Сирия не бива да се забравя, че режима е много по-слаб. Режима на Асад е далеч по-неубедителен от режима на Садам Хюсейн. Освен това имаме и иранското влияние в Сирия, което става все по-голямо. Такова нямаше в случая с Садам Хюсейн. Като говорим за политики, аз разбира се съм запознат най-вече с тези на САЩ, но ще чуя и вие какво мислите. Според САЩ Асад не може да има роля в управлението. Секретаря Тилерсън го повтори мината седмица в Женева. Но не са важни отделните личности, Принципно целта в Сирия трябва да бъде устойчив изход от сирийската война и политически, и регионално. Необходимо е съседните страни а, да престанат да водят тези хибридни войни. Ние имаме нужда от една сигурна Сирия, в която химическите оръжия не се използват редовно, за да се държи населението мирно. И още нещо много важно. Сирия, в която да се върнат бежанците. Това е особено съществено. Едва ли е необходимо да обяснявам защо. Следователно, изолацията на режима на Асад трябва да бъде основното в западните политики. Необходимо е Санкциите на ЕС и САЩ да се хармонизират. Това са санкции срещу режима на САД. Необходимо е също така да се обедини в борбата за забрана на химическите оръжия. Знаете, че имаше една такава атака по-рано тази година, която доведе до военна реакция на САЩ. Ние искаме също така добър преход на властта в Сирия. Необходимо е стабилизиране, особено в областите, където западните страни са представени и участват активно. Знаем, че има и области, в които неправителствените организации са много активни. Принципно западните страни трябва да продължат да играят много важна роля. Необходимо е също така да се запитаме как точно ще се осъществи политическия процес. И тук можем само да гадаем защото режима на Асад няма достатъчно ресурс за реконструкция на страната. И тук изниква възможността да се заделят международни фондове за възстановяването на страната. Въз основа на резолюцията на ОНЕ 2254. Проблемът обаче е, е, че политическия процес все още не се е задвижил. Ние трябва да изчакаме да видим какво ще излезе от него и как ще се развие той. Но аз ви призовавам да поставяте тези въпроси пред своите правителства, така че да е ясно какво искаме в Сирия, какво сме готови да приемем и какво не. Благодаря ви. Благодаря ви, Андрю Таблер. Благодаря, че ни уведомихте накратко за положението в Сирия. Има колеги, които желаят да се включат с въпроси и коментари. Първо господин Щетина от името на НП. Благодаря ви, господин председател. Ще ви помоля да си сложите слушалките. Доколкото знам, английският е на втори канал. Господин Таблер, много ви благодаря за това много интересно изложение. Вие обаче не обърнахте внимание на много важен въпрос. Председателят спомена поражението в рака. Аз знам до каква степен кюрдите и кюрдските милиции се бориха, как се сражаваха там. Затова ме интересува каква е ролята на кюрдските милиции в сектора около Рака. Също така ме интересува какво мислите вие за политическите и дипломатически усилия, свързани с кюрдите. Благодаря. Какво предпочитате? Няколко въпроса и след това да отговорите или един по един? От името на социалистите и демократите, господин Буштинаро. Благодаря, господин председател. Няколко въпроса имам. Може би ще се огранича до не повече от два. Първият въпрос е доколко е изпълним мирният процес? Възможно ли е да има примирение между непримиримите страни в конфликта, поддържани от различни страни? Реалистично ли е да се говори за мир? На второ място, каква ще е ролята на Русия в Сирия, след като присъствието й на място е важно и за Сирия, и за Близкия изток? това може да има още по-обезпокоителни последици за региона от случващото се в Сирия. За това ме интересува по какъв начин Европа и САЩ ще избегнат още един крах в Сирия, защото често се случва Европа или да отсъства, или да говори само за това как се влушава ситуацията и нищо да не прави. Благодаря ви от името на ЕКАРЕ. Благодаря ви, господин председател. Възможно ли е по-близо до микрофона да говори оратора, тъй като преводачите нямат как да го чуят? Eh, Благодаря, господин председател. Господин Таблер, вие представлявате институт, който аз следя от много години и вие сте писали за региона. Ме ме интересува ролята на Турция, която е много специфична, особено в провинцията Дитлип. Там присъства военно и Алкайда – В някои случаи Турция си сътрудничи с Ал-Кайда. Какво мислите вие по този въпрос? Има ли нещо необичайно във факта, че Турция се съюзява с това ислямско движение? Освен това, не е ли това начина на меса на Турция в случващото се в Сирия? Интересуваме и с съдбата на кюрдите. Какво ще стане, ако кюрдите получат автономна област в Сирия? Възможно ли е кюрдите да се съюзят с САЩ срещу Русия. Не забравяйте и големия дълг, който ще е, е необходим, ако искаме да възстановим Сирия. Кой ще плати тази сметка? Освен това, трябва да се замислим доколко Иран и Русия ще дадат своето съгласие, защото това също е спорно. Аз съм много скептично настроен към положението в Сирия и най-вече ролята на западния свят там. Благодаря ви. От името на зелените госпожа Локпилер. Uh, uh, Благодаря ви. Вие говорихте за химическите оръжия, но има и много други военно престъпления в Сирия. Какво мислите вие? Как можем да адресираме тези престъпления, извършени от най-различни групи, но в мнозинството си от страна на сирийския режим? Имаме и два случая на такива престъпници, които би могло да бъдат привлечени в Международния наказателен съд, но се оказва, че тук има пречки и това не се случва. Какво мислите вие, как можем да работим срещу военно престъпленията в един такъв преходен период? Благодаря господин Кастадо СПД и след това господин Шофхаузер. Благодаря ви. Благодаря на нашия гост за изложението му. Имам няколко въпроса. Господин Таблер, аз съм запознат с вашата статия от 22 септември. В тази статия вие говорите за река Ефрат и военните единици на правителството, както и преминаването на реката. Знаете, че Преминаването на реката е много съществено от военна гледна точка. Същевременно може да се стигне до конфронтация между Асад, САЩ и Русия. Асад в момента има подкрепата на Русия. Около 70% от територията е в ръцете на Асад, който успя да се справи и с ИДИЛ и с джихадистите, подкрепени от Риад. Какво мислите вие в САЩ за стратегията и дипломацията? Какви трябва да са следващите стъпки според вас? На второ място ливанския премьер, както и принц Салман – от Саудитска Арабия направиха важни изявления. Как мислите, че те ще се отразят на положението в Сирия? Благодаря, господин Касталда, господин Шафхаузер. Благодаря ви. Имам различни наблюдения. Бих искал да чуя вашия отговор. На първо място принципа за суверенитета и работата на ОНЕ. Намесата, когато не е одобрена от ООН, всъщност дестабилизира и отслабва самия Запад. Ние отслабихме самите себе си. Имам предвид намесите и в Ирак – и в Афганистан и най-вече в Сирия, защото в този случай ние се намесваме, но тук опираме до принципи като правата на човека, това често се крие, също така ориентацията на силата. Ние трудно можем да критикуваме останалите, че правят същото. Например, моята страна подкрепи Алносра, които са терористи, както знаете – и всъщност свидетелствата в САЩ го доказват. Оказва се, че САЩ е подкрепила също ислямисти. Това ли е идеята за дестабилизиране на Асад? Може би това е целта, но нима целта оправдава средствата. На второ място, можем ли ние в този случай тогава да критикуваме Иран или Турция, за това, че те също инструментализират тази страна с оглед на собствените си регионални интереси. Можем ли да виним Русия? Трябва да се водим от международните правови норми. На второ място – не може да говорите за политики като демокрация или права на човека, ако се посяга на суверенитета. Ако Асад трябва да се отхвърли, то това е вътрешен проблем на Сирия. Това не е наш проблем. Нека да оставим самия процес да се развие. Представете си, че утре Китай или Индия или различни други могъщи страни решат да използват за свои цели най-различни части на света. Какъв ще е тогава този бъдещ свят? Това искам да ви попитам. Като имаме предвид сирийския случай, какви са за вас мирните решения? Сега ще изкажа лично мнение, не това на групата. На мен кюрдите са ми много симпатични, защото в крайна сметка това е един народ, който се бори срещу ислямския тероризъм и дори е успял да завземе територии почти без помощта на Запада. Това е един истински народ. Затова аз съм съгласен с вас относно това, което казахте за подкрепата или липсата на подкрепа на кюрдите. Благодаря, господин Шафхаузер. Ако няма други изказвания, след като чухме тези най-разнообразни по естеството си въпроси, ще ви дам думата за отговор. Thank you very much for all those. Благодаря ви за всички тези въпроси. Ще се опитам максимално да им отговоря, като се основа на информацията, която имам в момента. Що се отнася до ролята на кюрдите при завземането на рака? Те изиграха решаваща роля при разгромяването на ислямска държава в този град. Силите, които завзеха рака, бяха сирийските демократични сили но заедно с тях се бориха и структури на кюрдите, както и арабската коалиция, която участваше в сраженията в региона. Изненадващо бе това взаимодействие, тъй като всички тези сили си взаимодействаха много по-добре, отколкото очаквахме. Благодарение на това взаимодействие, както и благодарение на това, че в източна Сирия се обединиха племената, благодарение и на обединяването на сирийските демократични сили с някои бивши членове на силите на Асад, се стигна до положителен резултат. Сега трябва да се запази тази да, политическа дисциплина. В момента, в който бъде разгромен общият враг, а именно Ислямска държава, то отделните страни от тази коалиция ще отдадат различно значение на отношенията си с други политически сили. Не се знае и каква подкрепа ще получат те отвън. САЩ ще подкрепят със сигурност сирийските демократични сили с цел стабилизиране на региона. Ще подкрепят също така и създаването на местни управленски структури, както и провеждането на избори. А що се отнася до въпроса за това, доколко е жизнеспособен политическият процес? Това е един много добър въпрос, но зависи кой политически процес имате предвид. Вече от около 17 години работя по темата Сирия. Много по-дълго се занимавам с Близкия изток. Не мисля, че настъпват особени промени, както на ниво отделни хора, така и на ниво правителство, освен ако това не е необходимо. Така че ще трябва да видим какво ще породи необходимост за правителството на Асад, значително да промени политиката си. Ще видим и какво ще е необходимо, за да промени опозицията своята позиция. И от това ще проистекат истински предизвикателства. Не би ми се искало в момента да съм на мястото на Стафан де Мистура. Въпреки, че трябва да отдадем дължимото на усилията му, мисля, че проистичат много добри резултати от международния натиск. Ако САЩ, Русия, Европейския съюз и други действащи лица се обединят, ако настояваме и други страни да се присъединят към тях, ще има резултат но ще е доста по-трудно, отколкото си представяме. Ролята на Русия в целия този процес. Не мога да ви кажа в момента каква е тя. Не мога да се изкажа от името на Руската федерация, но мога да направя две констатации. Ако разговаряте с техния министр на външните работи, то ще видите, че той и хората около него са много разумни, ясна позиция имат. Симпатични са ми тези хора, но ако разговаряте с други руски министри, то ще видите, че те имат много различно виждане за Сирия. Допускат включително и военно уреждане на конфликта. Такова е мнението не само на Руското Министерство на отбраната. Има и други позиции. Не е еднородна позицията на Русия. Ще трябва да видим какъв резултат иска тя да постигне реално. В момента като че ли настоява за военна победа. Някои смятат, че вероятно Русия ще намали подкрепата си в бъдеще. Ще видим дали Путин ще бъде преизбран през пролета на едната година. Времето ще покаже как САЩ и Европейският съюз могат да предотвратят поредния провал – трябва да се получим, според мен, от историята. Политиката на САЩ по отношение на Сирия по времето на Обама бе пълен провал. Не това не е политическа констатация. Една държава буквално се разпадна, населението й бе обезкръвено, разрази се най-ужасяващият конфликт на верска основа от изминалите години. Всичко това ще засегне не само региона, но и сигурността на Европейския съюз като цяло бяха поставени под въпрос и ангажиментите на САЩ по отношение на сигурността в света и сигурността на Европейския съюз. Ролята на Турция в Идлиб, онова, което имахте предвид, може би, са видеоматериали, показващи турските въоръжени сили, навлизащи в провинцията Идлиб, понякога ескортирани от една организация, свързана с Ал-Каида турските въоръжени сили допринасят за постигането на някои споразумения в Сирия. Мисля, че няма пряка подкрепа от страна на турското правителство. Не това е политиката, която провежда Турция, но с течение на времето свалянето на Асад от власт не, е вече тол... не, не бе вече толкова приоритетно. По-засилената роля на Кремъла направи Турция участник в този конфликт от една страна, за да се блокират сирийските демократични сили, най-вече подразделенията на кюрдите, които за турците са враг. Другата причина за въвличането на Турция в конфликта бе борбата срещу крайните сили в Турция и постигането на споразумение по условията, продиктувани от Русия. Каква е цената, която ще заплатим? Добър въпрос. Всички, които се занимават с Сирия, които виждат докъде стигна тази държава, които виждат пълния крах там, виждат колко хора бяха разселени и настояват за възстановяването на страната. Подобни изявления направиха Китай, Иран и други съседни арабски държави, но никой не иска да заплати за това. САЩ няма да заплати за възстановяването на страна, провалена от Ислямската република, режима на Асад и от Русия. Тази администрация няма да иска да финансира възстановяването на страната. В момента бюджетът ни не е в добро състояние, затова и не смятам, че ще инвестираме в нещо, за което няма да получим в политическо отношение някаква възвръщаемост. Мисля, че такава би била нагласата и на други европейски страни. Разбира се, може да настъпят промени, може да има политически процеси, в които ще си струва да инвестираме, но за сега не мога да кажа нищо. Чудесен въпрос за военните престъпления. Защо той не бе повдигнат по-рано и по-категорично? Много длъжностни лица смятаха в миналото, че ако прекалено рано повдигнат този въпрос, то ще се ограничат възможностите за свалянето на Асад и антуража му. Ако искате да убедите някого и антуража му да напусне страната, то обвиненията във военни престъпления могат да затруднят значително постигането на тази цел. Но продължават жестокостите, използват се стратегически оръжия, най-вече спрямо цивилното население, при това все по-често. Всичко това засили необходимостта от образуването на производства по обвинения във военни престъпления в Сирия. Въпросът допълнително се осложнява и от още един фактор, а именно от увеличилия се брой страни в конфликта. Много активна стана намесата в него отвън, т.е. подобни производства би трябвало да се заведат в редица държави, което ще затрудни постигането на политическо решение бих ви посъветвал на ниво Европейския съюз и държави членки да се опитате да работите за подвеждането под отговорност поне от части на извършителите на тези престъпления. Много от представителите на режима на Асад смятат, че ще се запази статуквото, но ако отправите ясно послание за военните престъпления, те ще са наясно, че няма да може да се продължи по-старому. Може би с това ще се допринесе и за бъдещето на политическия процес. Но нека оставим този въпрос на правните експерти. Какво да очакваме от Съединените щати и най-вече от повишилия се залог в Сирия поради намесата на Русия и отношенията Асад-Русия, силите, защитаващи Асад, завоюват обратно територии от Ислямска държава и от други страни в конфликта. Но ако видим кои територии са завзели, то ще видим, че става дума за много различни сили, Участвали са не само Иран, но и други страни, като например руски наемници или руската авиация. Това води до много висока ефективност на военната намеса. Дали обаче това ще допринесе за мир, най-вече в регионите населени от сунитски араби, не мога да кажа нищо по този въпрос, поне за сега. Какво можем да очакваме от САЩ? Причината за напрежението между САЩ и Руската федерация, както и между Иран и Сирия, се дължи на бомбения атентат в Хан Шехюн в началото на тази година, извършен от администрацията на Тръмп много шитски милиции извършваха нападение срещу специална оперативна база на САЩ в региона. Това доведе до редица въздушни нападения от страна на САЩ в този регион. Съединените щати в крайна сметка свалиха един сирийски самолет, което засили напрежението. Освен това, преговорите с руснаците изведнъж започнаха да се провеждат по-конструктивно. Стигна се и до споразумение за източна Сирия. На него бе посветена и, посветена и моята статия за пресичането на река Ефрат. Сирийските демократични сили Съединените щати идваха от изток, а Русия от запад. Когато Русия пресече река Ефрат, двете страни влязоха в пряк контакт и това доведе до деескалиране. Възможно е да се тръгне по този път и в бъдеще. До момента Руската федерация много ефективно работеше за сваляне на напрежението по конфликта. Надяваме се, че това ще продължи и в бъдеще. Не бива САЩ да влизат в конфликт с Русия за Сирия. Трябва да се намери много по-всеобхватно, по-трайно решение. А що се отнася до изненадващото подаване на оставка на ливанския министър-председател Харири? И аз не мога да дам в момента оценка но като че ли много се доближи Хизбола политически до ливанската държава. Това няма да се отрази добре върху напрежението, настоящото напрежение между Израел и Иран по отношение на Ливан и Сирия. Някои са притеснени, смятат, че може да избухне война. Това може би е преувеличено но израелците са все повече неудовлетворени от а, начина по който се отразява войната в Сирия върху Ливан. Що се отнася до суверенитета и ООН? Е, това е много интересен въпрос, тъй като Различните страни имаха много различни обосновки за намесата си във войната в Сирия. Съединените щати, и това бе решение взето от Обама, решиха да не се намесват в Сирия, като аргументът им бяха правата на човека. Вместо това се намесиха в Сирия, за да сгромят ислямска държава по член 50 по декларация на Иракската република по член 51. Онези, които подкрепят коалицията, се намесват в Сирия поради една проста причина – контролът от страна на Башар Ал-Асад върху територията на страната изисква от нас да се съпротивим на организацията, да подкрепим, извинете, организацията, която и се съпротивлява. Но тази организация е на, с все по-нестабилна позиция в Сирия. Международните структури, както и САЩ, основават намесата си в Сирия с аргументите за борба срещу тероризма но има много страни, които продължават да се намесват в Сирия. Много от тях са съседни на страната държави. За съжаление, Сирия се превърна в държава без граници. Докато не се установи едно по-приобщаващо правителство в Дамаск, страната или ще е разпокъсана, т.е. няма да има правно основание за напредък и няма да има стабилност. Или ще се стигне до нещо друго, но за сега не мога да дам окончателна оценка. По въпроса за режима на САД и дали свалянето му е вътрешно политически въпрос. Дори по политическия процес, процеса от Женева, ако се стигне до промени в Конституцията и до избори, то политиката на САЩ, както и на редица европейски държави, няма да се основава на това, а на поведението на сирийското правителство. Ще се основава също така на отношенията между това правителство и съседните държави, както и на вътрешно-политически фактори. Това много ще отдалечава, според мен, в бъдеще САЩ от Сирия. Какво е важно от гледна точка на САЩ? Важно е да отбележим, че въздействието на САЩ върху Сирия никога не е било кой знае какво. Сирия никога не е била съюзник на САЩ, няма и да бъде според мен. Сирия е много важна от гледна точка на географското си положение. онова, което се случва в Сирия, се отразява върху целия регион, върху сигурността в целия регион на Близкия изток. Всички ние имаме интерес към повече отчетност на правителствата в този регион. Не говоря за установяването на демокрация там. Демокрацията е една изключително достойна цел – идеал, зад който заставам и аз, но мисля, че по-скоро в региона трябва да работим за повече представителност и повече мир. За съжаление не е такова положението там в момента. Приемат се половинчати мерки, вземат се преходни решения, няма политическа воля от страна на нито едно действащо лице да се намеси в Сирия с цел по-приобщаващ курс а всички имаме интерес от повече стабилност. Каква е разликата между западния свят и Русия или по-скоро между САЩ и Русия в това отношение? За САЩ най-важна е, както знаете, стабилността. След нея идва редът, но Руската федерация поставя на първо място реда и след това стабилността. Може би и двете страни грешат. Може би трябва да се намери някакъв компромис между двете. Трябва да работим за един такъв по-стабилен резултат. Но докато стигнем до такъв резултат, ще продължим просто да сипем пари в Сирия и други държави от региона. Няма да има никаква отчетност. Тези пари ще се използват от хора, които по никакъв начин няма да подобрят положението в региона. По-скоро трябва да се работи там, където има структури на западните държави. Това повече ще допринесе за решаването на вашите и нашите проблеми. Благодаря ви, че толкова систематично отговорихте на въпросите на уважаваните ни колеги, членове на Комисията по външни работи. Имаме още няколко минути на разположение, за това ще попитам дали някой друг не иска да вземе думата. Първо господин Бощинаро? Не, извинявайте, господин Танък. Благодаря, господин председател. Няколко въпроса. Преди пет години аз, може би, наивно призовах да се затвори въздушното пространство на тази страна. Е, така, ясно беше, че по военни съображения в този момент това не беше възможно, защото те имаха и много сериозни ракетни установки е, земя-небе и никой нямаше възможност от военна гледна точка да го осъществи. Но мислите ли, че това можеше да се случи, че това щеше да спасти стотици хиляди човешки живота, ако бяхме успели да го хванем и, да, му, да го спрем в опитите му да събере всички джихадисти от света на своята територия? После Курдистан аз много се притеснявам за това, което се случва там с референдума за независимост. Америка не е направи кой знае какво да удържи Иран и шиитските групировки. Поуспокоя се, че ако е, ИДИЛ е разгромен там в е, региона, Асад ще се обърне към естествените съюзници на щатите под е, натиска и на Турция. Тя е член на НАТО. Така, съдбата на кюрдите в Сирия и съседен Ирак. Кой в края на краищата ще признае правото им за собствена държава? Мислите ли, че може да се упражни натиск на Асад да се даде някакъв вид самостоятелност на кюрдския регион? Благодаря. Господин Фройнд, благодаря. Ако мога да коментирам част от е, вашите изявления по отношение на политиката на Барак Обама към Сирия. Вие не казахте, че е катастрофална, но така подразбираше се. Подозирам, че говорите така за политиката на червената линия, но едва ли и само за това. Та питам се, аз следвах събитията доста отблизо в този момент. И се питам какво можеше да направи Обама. Знам, че неговата политика не доведе до никъде, но какво можеше да направи? Това е големия въпрос. После. Американците е, доста бяха им беше дошло в повече да бъдат въвличани в войни, включително Афганистан и така нататък. Та в такъв смисъл се питам, вие какво бихте предложили в такъв смисъл? Някой друг? Не? Заповядайте за отговор тогава. Благодаря. Сега се опитваме да гледаме на миналото и бъдещето в кристалното кълбо. Забраната за полети във въздушното пространство. Да, ако беше затворено въздушното им пространство, сигурно щяха да бъдат спасени много човешки животи. Знаете, че сирийската авиация е, обстрелваше позиции на опозицията, но е, засягаше и граждански обекти, болници и така нататък. Така че, безспорно. Но има два проблема, които е, така спряха този тип е, намеса. Първо, политическата среда в, е, бе много разпокъсана, особено в областите, където имаше власт опозицията. Имаше много разделения. Там имаше и съсредоточено много въоръжение. Затварянето на въздушното пространство на Сирия щеше обаче да осигури някаква степен на хуманитарна защита и така да даде известен тласък на политическия процес. Аз лично никога не съм считал, че можем да решим проблема. Опитът ми от Ирак показва, че това е практически много трудно. Но за някои области, може би, щеше да се случи. А как щеше да повлияе това на изхода на войната, трудно е да се каже. Просто това беше вариант, който не бе възприят. Това, което знаем със сигурност обаче, е, че политиката, която предприехме, говоря за Вашингтон, за Обама, тя доведе до настоящото е, положение и щатите имат своята отговорност е, за всичко това. И то не само по отношение на хуманитарното положение, но и е, за създаването на ИДИЛ и за разширяването на Алкаида. каида е, тенденциите си бяха там от самото начало. Е, от гледна точка на Америка говоря. Е, там се разрастваха подкрепените от щатите групировки между религиозни, между особици, регионални боричкани и войни, които доведоха до раз... тази разруха сега. Штатите и взаимоотношенията им с Европа определено се определяха и от това. Кюрдите. Голям проблем и една от критиките срещу политиката на щатите е именно за това, че те подкрепят кюрдите. Има доста причини за това. Турция е член на НАТО и е в така основен е, играч там. Е, Кюрската народна партия се счита за свръх враг на Турция и е, щатите, когато ги подкрепят е, против желанието на Турция, така може ефекта да е да загубим Турция, която да се насочи към Руската федерация. Штатите ще продължи да подкрепя демократичните сили в Сирия. А, а що се отнася до кюрдите, когато така говориме за кюрдския народ като цяло, те са разделени политически. И най-трудното най-трудното в политическия процес в, сред кюрските среди е да се впише в западните виждания. Идеологията им означава, че е много е, ограничен възможността за, политически, за политическо сътрудничество, но се правят много усилия от страна на щатите. Е, за мен това са добри новини. Натиск върху Асад. Като всеки други в региона, той реагира на политика, когато тя е съчетание от стимули и санкции. И може би това ще се промени, но ние никога не правиме точно този тип смесица. Или размахваме тоягата, или само подаваме морковчета. Може би сега в Штатите ще успеем да постигнем точно това с настояване да се разреши въпроса и с използване на всички налични инструменти. Но трябва да видим. Президента коментира политиката към Сирия, политиката и за Ирана е свързана с нея. Трябва да видим как ще се върви нататък. А, сега щатите дали ще влязат в нова фаза, така изглежда. Трябва да видим нали, Иран какво ще се случи, как ще се развият взаимоотношенията. президента Обама и политиката на така наречената червени линии имаше така обстоятелства, които доведоха до тази политика, още дори преди да бъде формулирана тя като политика на червената линия, идеята беше да не се организира сирийската опозиция. Критичното липсващо звено бе е, това, че позволихме на съюзниците да направят това без нас. Ние останахме извън сцената и се намесихме едва когато парите отиваха в различни части в Сирия и част от тези пари се озоваха в ръцете на е, групи, които се считаха на, е, за екстремистки. Никак неудачен е, ход. Едно друго решение, горе-долу взето по същото време, е да се формулира тази червена линия, от, от която не можем да отстъпим, което беше много неудачно, защото в момента през август 2012 година го направихме. Тогава режима на САД започна, това са по данни на разузнаването, започна да използва химически оръжия в ниска концентрация, е, за да, усети, за да види дали ние можем да усетим това някъде към ноември, ноември 2012. И 2013, е, в началото на 2013, един от говорителите на администрацията се изправи и каза, ами нашата формулирана червена линия бе прескочена. Защо от ноември до август 2012 до август 2013 нищо не се случи по тази тема? Не знам, има различни теории. Е, една е така, от това, че той има склонност да се използва военна сила, после преговорите с Иран, но това, което знам, че след като ние не наложихме а, съответни действия заради това, че е нарушение нашата така, позиция по червената линия, а, показа на мнозина, включително и на съюзниците ни в Речния изток, че Америка не е готова да си спазва а, ангажиментите по договореностите, което напълно разбираемо и ние си платихме за това. Колкото и да е интересно, макар и съвсем неочаквано, се оказва, че сега ще бъде прилагана тази политика по време на, председат... на президента Трамп, защото се смяташе, че той няма да го направи. Когато така видите е, фактите, за това какви въоръжения има в Сирия и се чу какво възнамеряват руснаците в това отношение, президента вече бе склонен да разреши е, военна намеса. Тоест, сега вече действаме в съответствие с формулираните си червени линии. В Штатите няма сами да решат войната там, нито вие. Изпуснахме много, много ключови моменти, когато това можеше да се направи, вероятно на ниво не. Благодаря. Имате ли други коментари, колеги? Не, благодаря на господин Тавлев за присъствието му тук днес. Много полезна информация чухме от вас. Вие сте един от водещите експерти по темата и се надяваме, че ще имате възможност и друг път да присъствате сред нас. Сега ви предлагам да приключим с нашето заседание за около 15 минути, когато ще започнем е, гласуването по докладите в 5 и 15.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

Дами и господа, скъпи колеги, сега стигаме до седма точка. Ако бихте били любезни да вземете местата си и тези, които няма да участват в заседанието да напуснат залата, ще можем да започнем с годишния доклад за изпълнението на общата политика за сигурност и е, общата външна политика. Можем да тръгнем направо с гласуването, освен ако е, докладчикът не иска да е ще каже. Господин Нат. Имам устено изменение по 249 точка. Искам да кажа, че ситуацията има нужда не само от подкрепа, подкрепа за мирния процес в Колумбия, но трябва също така и да мислим за фарки и жертвите на трафика на наркотици. Необходимо е да дадем подкрепа на борба срещу наркотрафика защото би трябвало да се сложи край на този черен период в историята и да се води борба, която да не се подпомага от наркотрафика. Ето го моето предложение. Подчертава отново, че за мирния процес в Колумбия и стабилизацията на региона е необходимо всички активи на ФАРК – включително и средствата получени от контрабанда на наркотици да се използват за обещетение на жертвите на конфликта. Също се изисква предоставянето на пълна информация за наркотрафика и наркокартелите. Това е устното ми изменение. Благодаря. Well, as you know, I... Добре, както знаете, аз обожавам изненадите. Чакайте сега да видя. Коментари извън микрофон. I, but I talked to Mr. and from his original... Е, говорих с господин Нат. От първоначалното му изменение мога да подкрепя подкреп, е, пов подчертава подкрепата за мирния процес в Колумбия, който е жизнено значение за бъдещето на народа и стабилизиране на региона. Това мога да подкрепя. И също Европ... искането да се използват средствата, включително приходите от е, контрабанда на наркотици, за обезвъзмездяване на жертвите. Съгласни ли сте? Това се добавя към компромис 13А. Добре, благодаря за това, че проявявате разбиране. Е, либералите, ЕКАРЕ и така нататък. Добре, е, продължаваме сега тогава с гласуване. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 35 за. Против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 Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 6. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 113 за. Против. Въздържали се. Ще го проверим и него електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 7а. С устно изменение 1. За против, въздържали се, приема се, приема се. Стигаме до 135 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 142 за, против, въздържали се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 колегата Валтман. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Добре. Моля, гласувайте. One is closed. Has been adopted. Приема се. 224 на госпожа Люзинг за против въздържали се. Отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, приема се. 227 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. 227, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 242 за, против, въздържали се. Да проверим. 230 и 242, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Тринайсета. Заедно с устното изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14а за, против, въздържали се, приема се. 264 на господин Месерич за, против, въздържали се, приема се.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 Компромис 20, казва председателя. Не. Изменение 336. Госпожа Леозинг за, против, въздържали се. Отхвърля се. 338 за, против, въздържали се, приема се. 341 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се. Да проверим. Компромис 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 22. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 23. За, против, въздържали се. Приема се. 377 за, против, въздържали се, отхвърля се. Позовавания 1 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Добре. Изменение 2 от позоваванията. Моля, гласувайте. Още двама или трима колеги не са гласували, сега е един. Край на гласуването. Отхвърля се. Четири за, против, въздържали се, приема се. Тъй като компромис 20 беше прият, не е нужно да гласуваме по становището на Комисията по бюджети. И сега доклада с измененията. Моля, гласувайте. Още един колега трябва да гласува. Край на гласуването. Приема се. We now come to item number. Сега преминаваме. Госпожо Лозинг. In the name of my group we have written... От името на групата ще кажа, че имаме доклад на мълцинството, е изпратен на секретарията. Благодаря ви, госпожо Лозинг. Сега преминаваме към осма точка – годишен доклад относно изпълнението на ОПСО. Михаил Галер е докладчик. Искате ли да кажете нещо? Не. В такъв случай веднага можем да преминем към гласуването. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 38 на две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. 39 на господин Пицула за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 49-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 63 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Осно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 и 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 114 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, да проверим. 114 втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 115 за. Против. Въздържали се. Приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се. Трябва да го проверим. 117, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 183 отпада, 131 за, против, въздържали се, приема се, 133 за, против, въздържали се, приема се, компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 141 и 2 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, приема се.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 Компромис 15. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 219 за, против, въздържали се, отхвърля се 220 за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. 222 за, против, въздържали се, приема се 223 за, против, въздържали се, приема се 224 на две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 235 за, против, въздържали се, отхвърля се 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против, въздържали се, приема се. 236 за, против, жали се, приема се. 239 Жако, че отпада, казва председателят. 240 за, против, въздържали се, отхвърля се. 241 за, против, въздържали се, приема се. 242 за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против, въздържали се, приема се. И 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, приема се. 247 за против въздържали се, отхвърля се, 248 за против въздържали се, приема се, и 9 за против въздържали се приема се 250 за против въздържали се отхвърля се 252 за против въздържали се отхвърля се 1 200 за против въздържали се отхвърля се 253 за против въздържали се отхвърля се 255 за против въздържали се отхвърля се 256 за против въздържали се приема се 254 за против въздържали се Приема се. 257 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се. Приема се. 266 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 18 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 279 на господин Паед за, против, въздържали се, приема се 280 за, против, въздържали се, отхвърля се 281 за, против, въздържали се, приема се. 282 за, против, въздържали се, приема се 283 за, против, въздържали се, приема се и 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се.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 И сега гласуваме целият доклад заедно с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Да поздравим докладчика. Госпожо Лозинг, Моята група е изготвила доклад на младсинството и вече го изпратя на секретарията. Много ви благодаря и сега преминаваме към девета точка – създаване на инструмент, допринася за стабилността и мира. Първо трябва да дам думата на нашия докладчик Арно Данжан – за да каже своята позиция по междуинституционалното споразумение. Благодаря, ще бъда много кратък. Само ще кажа, че ние имахме две изисквания по време на преговорите от триалога. Не се отказахме от тях и бяхме удовлетворени и по двете точки важни за нас. Позицията на парламента беше позната, защото имаме и общата декларация, прикрепена към текста на парламента, съвета и комисията. Декларация за това, че инструментите за развитие и сътрудничество не бива да се използват за финансиране на тази дейност. Така че нашето първоначално изискване беше спазено и аз съм много доволен. Благодаря, Арно. Благодаря ти за отличната ти работа в качеството ти на докладчик. Досието бе много трудно, но преговорите протекоха изключително добре, най-вече тези със съвет. Можем ли да пристъпим към гласуване? Никой друг не иска да вземе думата. Затова нека гласуваме. Моля, гласувайте. Out 36 от общо 36 присъстващи са гласували. Приема се с 27 гласа за и 7 гласа против. На 29 и 30 ноември ще се гласува в пленарната зала. В съвета ще се гласува през месец декември. Актът ще бъде подписан и публикуван в официалния вестник на Европейския съюз през декември и януари. Точка 10. Разни въпроси. Няма желаящи да се изкажат. Следващото ни заседание ще е на 13 ноември 19.30 часа в Страсбург. Закривам заседанието. Желая ви прекрасна вечер.